ще ни бъде представено едно изследване на бъдещето и предизвикателствата на отраслите мляко и месо. Става дума за връзките между животновътството и млечното производство, възможности, бъдещо развитие положението след кризата, която засегна доста остро тези отрасли. Необходимо е да отправим погледи към бъдещето и да видим как, как този сектор би могъл да се развива. Много са темите, които можем да обсъдим. Живот, жив, животновътството е една значима част от селското стопанство, отрасъл, който произвежда мляко, месо. Познаваме положението на пазара на млеко, както и на говеждо месо. За това бе препоръчано изследване. Сред нас са експертите, които са, са извършили това а, проучване. Господин Рико Иле и Роел Юнгахил. Генил. И двамата работят в университета Вагнинген. който е водеща в научните изследвания в областта на селското стопанство. Добре дошли. Давам ви думата. Всички сте получили а, самото изследване с приложенията. А сега ви давам по 10 минути на всеки един от вас решете помежду си кой да започне пръв, а след това ще дадем думата на колегите, които ще ви зададат въпроси. Ако 10 минути не са ви достатъчни, бихте могли да, поговор... да говорите и още маличко, но не много. Dear Chairman, thank you for the introduction. Благодаря за този увод. Благодаря за това, че представихте нашето изследване, предизвикателства и възможности пред отрасъла млеко и животновътство. виждате тук нашите колеги, които, с които работихме заедно за, а, по това изследване всички сработим в университета Вагнинген. Самото изследване е много обширно, не е така че ще се спрем на най-важните аспекти. Благодарим на Генерална дирекция Агри за данните, които ни предостави. И ще, ще се спреме на тези три проблема. Първо, някои възможности а, за животновътството в Европейския съюз, предизвикателството, защото през последните години и за в бъдеще най-вероятно този отрасъл ще бъде изправен пред предизвикателства. И трета, те, третата точка колегата ще говори за различните е, опции и вариант, поли, варианти на политики в областта на животновътствата. Тук виждате на тази карта защо трябва да се извърши регионален анализ на отрасъла животновътство в Европа. Тази карта представя броя на стопанствата, в Европейския съюз. Няма голямо съвпадение с ниво над 2. Виждате светлите зони са по-малобройните до 100 стопанства за отглеждане на а, едър работ, а, рогат добитък, а тъмните зони с, представляват а, концентрацията на а, стопанства и решихме, че регионалното изследване е много уместно в даденият случай. ще се спрем на някои от е, основните аспекти на изследването. В самото изследване има доста по-подробни обяснения. Ще се спрем на ключовите аспекти. Струк, структурата на животновътството в държавите членки и дела в различните видове стопанства в отделните страни и съответно делът на държавите членки в общото производство на млеко и е, месо в Европа. Пет... Гер... Германия, е, Франция, Нидерландия са е, лидерите в е, този отрасъл, като само Германия произвежда, генерира производство за 11 милиарда годишно. Основното послание, което се съдържа тук, е, че 50% от производството се извършва в 4 или 5 държави и членки, където животновъдството е екстензивно, с голямо производство на говеждо место, месо, Гер... Германия, Обединеното кралство, Франция, Нидерландия, Италия. повечето държави членки а, по останалите държави членки всъщност само допълват а, производството в тези отрасли, а не са водещи. Нека да се спреме на някои от възможностите основната възможност за животновътството е а, широкия достъп за, на млечни продукти на световния пазар. Виждате в а, от лявата страна търговията и обмена на млечни продукти между Европейският съюз и нашите партньори. А, и Нова Зеландия, виждате и търговската, търговският баланс в и различ... и дела на различните държави членки и мястото на всяка една държава членка в системата на внос и износ. В тъмно-зелено нетните износители, в светло-зелено нетните вносители. И виждате делът, който заема Европейския съюз в цялостната тази картина. Още една въз... друга възможност Увеличаването на внос от страна на азиатските пазари е бил много благоприятен за Европейския съюз. Виж, виждате тук страните, към които се изнася процента на износ към дадена партньорска страна. Сравнение между 2004 и 2014 година и континентите, на които се намират страните вносит, в които се намират страните вносителки. Китай и Пакистан, чието население е много е многобройно и, ко, и които изнасят също млечни продукти, са станали много а, крупни вносители на европейски млечни продукти през последните 10 години. Също така, друга възможност или добро обстоятелство стабилно, стабилните и а, у, увеличаващи се цени на а, месото в кланниците през последните години. Виждате, че пиковите цени се повишават. Черната линия представлява цената на а, свинско месо в Европейския съюз. а другите четири криви е цената на другите животни спрямо от цената на свинското. През 91 година виждате цената на говеждото беше 15% по-висока от тази на свинското. и сравнение с другите видове. И в момент, в който по принцип цените на млечните продукти са много нестабилни, са, а, то а, цената на закланата а, на закланите животни, на месо от заклани животни е стабилна и покачваща се. Също така благоприятни условия. Раз, развитието на животновътството в 13-те държави от 2000, 2000-та година насам броя на кравите с бозайници е, се е увеличила се, се е увеличил многократно през след присъединяването на новите 13 държави членки можем и да посочим и други благоприятни условия или възможности, но не разполагаме с достатъчно време за това, включително новите технологии и увеличаването на производството благодарение на тяхното въвеждане през последните години, търсенето на висококачествени млечни продукти, които което е благоприятно за Европейския съюз, тъй като той произвежда качествени продукти. Както и увеличената и устойчивост благодарение на все повече комбинирано производство между култури и животноводство, което осигурява по-стабилни приходи за стопаните. За селските стопани повече отколкото в Западна Европа. като този, тази, този модел все повече и повече ще се развива в цяла Европа с цел включително и опазване на околната среда, специализиране на някои млечни стопанства в 15 15-те държави членки, както и а, са посочени някои нелоялни търговски практики по а, дължината на цялата продоволствена верига. Сега нека се спра и на някои от предизвикателства, пред които е изправено животновътството през последните години и кои, които най-вероятно ще продължат да бъдат актуални следващите години. Структурните промени в определене цената на млечните продукти през последните години. Все по-голямата несигурност, виждате това този тенденция започва през 2007 година, както и съотношението между сред най-низките е, средни месечни цени и сравнено с е, годишната средна цена. През 1991 година съотношението между най-низката и най-високата цена е 13%, докато през 2014 е, година тази разлика е вече 30%. И също така с съотношението на цените от една страна на суровото мляко и на преработените от млечни продукти между 1991-2007 година. Също така непрекъснатите структурни промени в самото производство и по-специално в 13-те държави членки през последните 10 години и а, броя на млекодайните крави. Виждате тук раз... кривата на развитие на произ... млекопроизводството през последните 10 години. Увеличаване броя на млекодайните крави на, а, крави, на кравите с а, бозайници, производството на млеко, както и съотношението между 13 те и 15. В 13 броя на млекодайните крави спада и през 2015 година а, спада беше 30 5% в сравнение с 2000-та година. През в, в а, 15-те също забелязваме такава тенденция през 2007 година и в момента една тенденция към увеличаване на бройката. производството на месо зависи до голяма степен от някои суровини. Виждате тук в колона А различните видове стопанства стопанства специализирани в производство на месо, други на, на, мля, на мляко и съответни и съответните е, генерирани суми. в специализираните стопанства средствата са генерирани предимно от производството и продажбата на мляко, докато в а, стопанствата, произвеждащи месо, това е, е чрез продажбата на говеждо месо. Цената на млякото, бидейки е, много нестабилна, това се отразява пряко върху доходите на производителите в специализираните а, стопанства, докато, докато при смесените стопанства тези, е, е, тези колебания са много по-малки, 36% при е, смесено млечно местни производства и много по-малко, когато стопанството комбинира полски култури и съответно млечни продукти. Още едно предизвикателство малките стопанства в някои държави членки, в а, а, новопресъединилите си държави членки. Виждате на тази а, карта средното по региони. Средния брой по региони. стопанства, които, чието приходи са сред, чи, чието оборот е средно 1000 евро. в е, източна Европа, докато в е, Западна Европа и някои части на източна Германия. Този оборот може да достигне до 1 и 200 хиляди евро средно. Още едно предизвикателство. 7, 7, 5 вида стопанства и техното разпределение в Европа. Разпределението между 15-те и 13-те, като разликите са много по-малки между, между Северна и Южна Европа. Виждате в стопанствата, където основната дейност е огояване на говеда. Те са предимно разположени в 15-те държави членки. И 87% от специализираните ферми на практика се намират в 15-те държави членка. В средата Виждате комбинираните стопанства, като, практи, прак, като практически пол, а, голяма част от тях са в Европа, в 13-те държави членки. И последно, последно важно предизвикателство. Това са, са промените в търсенето и раз, растежа на потреблението на различните видове месо в Европа. Спада на потреблението на говеждо след 2007 година, докато в сравнение, в сравнение с увеличението на потреблението на а, месо от птици през последните 17 години. В страните на интензивно производство и разпределението му в различните зони най- най-голямата гъстота на отглеждане е в Италия, виждате, докато най-низката гъстота на отглеждане е в е, северната, северна Европа. и пред предвид все повечето екологични изисквания и съображения тази плът... стопанствата с висока плътнота на отглеждане ще бъдат изправени пред допълнителни проблеми. Има и други предизвикателства. Много от регионите зависят пряко от развитието на специализираните в млечно производство стопанства. В е, старите държави членки концентрацията е по-скоро в отглеждане и огояване на животни, за разлика от в а, новите а, държави членки. Също така вътрешното търсене на млечни и местни продукти може би е стигнал своят пик. А колкото от световните пазари, всичко а, а, зависи от а, съотношението между микро и макроекономическите критерии, търсенето от а, отделните партньори. А сега ще дам думата на моя колега, който ще говори по другите проблеми. Е, Нека да продължим нататък и да видим какви са опциите. То, какво направихме в нашето проучване? Разгледахме различните инструменти, с които разполагаме в рамките на новата програма. Насочихме се към тези мерки, които са насочени към едрия рогат добитък и проследихме техният ефект. След което допълнително проучихме очакваните последствия от тези политики върху сектора, след което ще ви представя някои заключения и ограничения. Мисля, че е важно да се направи разграничение между краткосрочния обхват, който е свързан с несигурността, с колебанието на цените, колебанието най-вече в млечния сектор и последствията в по-дългосрочен план. Те са свързани с производствеността, с конкурентоспособността и политиките ориентирани към пазара. И двата вида последствия бяха разгледани в проучването по отношение на ОСП за периода 2014-2020 година има широк набор от инструменти, които се прилагат към едрия рогат добитък. Започваме с първия стълб, преките плащания. В това отношение имаме няколко необвързани с производството плащания – като имаме и доброволно плащане, обвързано с производството. То може да се прилага в сектора на едрия рогат добитък. Имаме и предпазна мрежа, която се прилага за млечния сектор. Има и търговски мерки. Те също са прецизирани както и различните инструменти, които се прилагат в случай на бедствие. Втория стълб – развитието на селските райони. Там има много мерки, които се прилагат и към лечния сектор. Така, например, консултантски услуги, схеми за качествени продукти, инвестиции, физически активи. Това е мерка 4. Организации на производителите, мярка 9, биопроизводството, мярка 10, плащания на необлагодетелствени райони, мярка 13. Има и няколко мерки във връзка с сътрудничеството, включително и в, по отношение на кратката линия на доставки, мярка 16. Всички тези мерки се прилагат и към млечния сектор. Прегледахме всички мерки и открихме един недостатък. Към този момент последните данни, с които разполагаме, са от 2013 година. А както виждате, всичко това се прилага от 2014 година, така че има голям проблем. Не можем всъщност да направим оценка на новата ОСП върху млечния сектор и едрия рогат добитък. Това е едно от предизвикателствата, пред които бяхме изправени в рамките на проучването. Заключението от този слайд е, че в Европейския съюз има много мерки, които се прилагат към млечния сектор и едрия рогат добитък, но трябва да има и повече данни. За надежността на сектора на едрия рогат добитък най-важен е инструмента за преките плащания, защото този инструмент играе изключително важна роля. Ние а, погледнахме старата ОСП, където вече се виждаше, че голяма част от доходите на говедовъдите зависят от преките плащания. След което отново погледнахме ОСП, но този път за настоящия период и се опитахме да направим една симулация, да се опитаме да изчислим какви ще бъдат последствията в рамките на новата ОСП. Какво направихме? Взехме основната структура от 2013 година като изходна точка, след което погледнахме броя на дойните крави, на площите и така нататък. И към тези ферми приложихме преките плащания по смисъла на новата система, плюс необвързаните с производството плащания, имайки предвид производството и така нататък, използвайки данните от 2013 година. След което се опитахме да направим някаква симулация и да се опитаме да прогнозираме последствията, за да може да имаме един пръв поглед, да знаем какво можем да очакваме от новата ОСП. И основното заключение беше, че отново преките плащания ще играят основна роля за доходите на а, говедовъдите. Преките плащания са ефективни и са релевантен фактор. Релевантен фактор, защото ако погледнете доходите на фермерите е, в по-маргиналните райони, ще видите, че те имат ниски доходи. Най-вече говедовъдите. Без тези преки плащания, някои от тези говедовъди ще работят на загуба. Преките плащания отговарят на нуждата от е, осигурен доход. И още нещо, което се видява в нашето проучване, тези преки плащания са ефективни, защото те подобряват дохода на говедовъдите не по същия начин, по който това се случва в останалите сектори на селското стопанство, но в значителна степен увеличават доходите на говедовъдите, което означава, че преките плащания са ефективен инструмент и в рамките на новата ОСП, тъй като положението е сходно с това, което имахме по време на старата ОСП, тъй като те увеличават в значителна степен дохода на говедовъдите. Тук на тази карта виждате ефекта от новата ОСП. В ляво виждате разпределението на дохода на специализираните ферми за огояване по, колкото по-тъмен е цветът, например скандинавските държави са по-тъмни, толкова е по-голям дела на преките плащания в доходите на стопаните. Това означава, че ако нямаше такива плащания, тези ферми ще да работят на загуба и най-вероятно трябваше да преустановят дейността си рано или късно. В дясно имате същите цифри, но за а, мандрите. Има ферми, в които делът на преките плащания е между 20 и 6-50%. Тъмно-зеленото означава, че над 100% от дохода идва от преките плащания в симулацията. Това са данни, но боравейки с тях, има някои ограничения. Използваме данни от 2013 година. Знаем, че същевременно имаше структурни промени, което означава, че някои ферми могат да изчезнат, други могат да се появят. Така че това са относителни цифри. Това е просто симулация. Направихме я все пак, за да имаме някаква представа за нещата. проучването се свързахме също така с заинтересованите страни, като те ни потвърдиха значението на преките плащания. Тоест това, което се потвърди от нашето проучване, бе потвърдено и от заинтересованите страни. Заинтересованите страни поискаха мерки, които да подобрят конкурентоспособността на сектора чрез новаторство. Отношение на едрия рогат добитък, може да се каже, че технологиите там изостават в сравнение с млечния сектор. Заинтересованите страни поискаха също така по прогнозируеми мерки, които да имат дългосрочно влияние. Изискаха също така мерки, които да доведат до равнопеставеност в Европейския съюз и по отношение на конкурентите които идват извън Европейския съюз. Относно тази прогнозируемост, тя е свързана с тези извънредни мерки, които бяха взети за млечния сектор. Някои фермери приветстваха тези мерки, но пък други смятаха, че тези мерки само задълбочиха кризата, тъй като се увеличи доставката на мляко. В заключение, Заинтересованите страни приветстваха подкрепата в краткосрочен срок от преките плащания и изискаха малко по-голяма надежност на сектора в дългосрочен план. Това показва как заинтересованите страни са пряко зависими от плащанията. но същевременно Заинтересованите страни смятат, че това е добре в рамките на един преходен период, но в дългосрочен план това не трябва да продължава. Ние направихме оценка на всички данни и стигнахме до следните заключения. Настоящата ОСП задава рамка от мерки по отношение на едрия рогат добитък. Така че вместо да се изработват нови мерки, ние смятаме, че много може да бъде направено в рамките на настоящата рамка. Спряхме се по-специално на три опции – Виждате а, тук първата опция би могла да бъде да има премия за говедата и кравите с бозайници, като по този начин ще се осигури подкрепа на една екстензивна система за отглеждане на едър рогат добитък. Същевременно по този начин бихме се опитали да възнаградим фермерите за екологосъобразното производство. Австрия вече прилага такава схема. Тя се прилага само към някои региони, но си заслужава да помислим дали не би било добре тази схема да се прилага на ниво Европейски съюз. Следващата опция е прозрачност на пазара и инициативи, свързани с пазарната информация. Разбира се, ние имаме обсерватория за млечния сектор, но по отношение на говеждото месо смятаме, че ем, положението търпи подобрение. И третата опция е диференциация на продуктите и износ. Търсенето както на млечни продукти, така и на говеждо месо се увеличава. А търгуването с живи говеда с Близкия изток набира скорост. Така че можем да улесним износа. Това е важно. Да, Европейската комисия отпусна допълнителни 2 милиона евро за тази цел, но смятаме, че това е първа стъпка в правилната посока и трябва да продължим натам, с което ще приключа. Prezentacja pełna, bardzo szerokie ujęcie, no i też długa, bo изключително изчерпателна презентация в рамките на 40 минути, но имахме тази възможност днес след обед. Можехме да си го позволим. Сега ви давам думата. Ако имате въпроси, заповядайте. Господин Луазо е пръв. Благодаря, господин председател. Бих искал да уточня, че получихме изключително интересни документи за селското стопанство и за селските райони, но за пореден път документите са на английски. Иска ми се да имам превод на френски. Напомням ви, че Франция е една от основните селскостопански страни в Европа. Франция и Германия са едни от основоположниците на Европейския съюз, с което затварям скобата, която държах да отворя. 20 000 стада във Франция а, са а, заплашени. Техните собственици може да се откажат от а, това производство, тъй като идва конкуренция от Китай. Да не забравяме, че подписването на сета ще доведе до внасяне на 60 000 тона говеждо месо на цена много по-ниска от цената на говеждото месо на френските производители. Около 35-40% по-ниска ще бъде цената. Това води до напълно нелоялна конкуренция. По-настоящем животновъдите продават под производствената цена, което е ужасно. Затова нашата група иска да предложи минимални гарантирани доходи на а, животновъдите. Но това може да бъде направено само от една суверенна държава. Две самоубийства на ден се извършват във Франция. Не си измислям тези цифри. Това е официалната статистика. самоубийствата се увеличават в сравнение с 2016 година и това се дължи на политиката на ОСП. Всеки 20% от френските животновъди преустановяват дейността си. Осъзнавате ли какви са последствията от ОСП? Тези хора живеят с по-малко 400 евро на месец. Може ли да си го представите? Въпросът ми е. Ще продължавате ли с тази политика, която убива нашето селско стопанство? Благодаря, казва госпожа Хойбух. Мисля, че наистина в много точки е, проблемите са третирани балансирано. Когато помисля за износа, аз не го подкрепям непрекъснато. Виждам шансовете и признавам, че износът обаче ни прави зависими от економико-политическите развития в страните, за които изнасяме. Така че хубаво би било да знаем какво се случва в тези страни. Има много пазари, които се развиват в Китай, Индонезия и други страни. Добре, но нещо ми липсва. Липсва ми политиката на сближаване между третите страни. Това не е тема, която специално обработваме, но по принцип е хубаво да помислим и за това. Сега говорите за расите, говеда, които трябва да са устойчиви. Мисля, че това е добро начало, добра идея. Когато искаме резултати, при скотоводството. Трябва да кажем, че е, трябва тук да се заложи на здравето на животните и на економиката, на стабилната економика на фермите, защото е, става дума за разходи за ветеринари. Карта 19 беше много интересна за концентрацията на скотовътството. Там казвате, че националните закони трябва а могат да заплашат економичността и, и успеваемостта на сектора с техните екологосъобразни изисквания. вие говорите за 6,5 ферми на хектар. Мисля, че това е прекалено висока граница. Може би проблемът е до някъде единствено в публичния дебат. Нека видим истинските проблеми. Вие казвате самият на 140-та страница, че тази че този слайд, тази карта въжи главно за Бенелок страните, както и за северо-западна Франция. Тоест, вие казвате, че това до голяма степен е глупост и не е вярна тази е, карта. Не смятам, че тук става дума за проблем на публичния дебат. Смятам, че това е действително реален проблем и нека да насочим при, а, вниманието си към този проблем. Господин Яр, благодаря. Благодаря за изследването. Имам два въпроса. Първият вид ми въпрос е за износа. Може би може да ни кажете защо толкова е важен износа за този сектор. Ние много дискутираме върху въпроса дали износът е добър или не. Особено като имаме предвид и цените. Някои колеги казват, когато изнасям по-малко, съм повече зависим от цените на световно равнище. Как виждате вие това? На следващо място. Тук ключовата дума е оптималния запас. И тук подкрепям колежката това, което каза. Говорихте за <clears throat> за скотобътството и за големите запаси от животни, за големите стопанства и тук сякаш се възроди ядерето. А, нещата не са съотносими, не става дума колко голямо е едно предприятие, едно селско стопанство, колко по принцип животни има, независимо колко са, какъв е броят на самите селски стопанства. Регионите могат да направят нещо за производството на месо, независимо от трудностите. Е, вие говорихте за нарушената конкуренция. Ние в Германия е, говорим за плащанията. Много от преките плащания са премахнати. Говорим за обвързани с производството плащания. За това се чудим дали навсякъде не бива да бъдат, не трябва да бъдат въвети. И значи моят въпрос е какво смятате за обвързаните с производството плащания? Ačiū gerbiamas pirmininkė. <clears throat> Ačiū pranešė. Gospodin Rope. Благодаря за докладите. Интересни бяха. Що се отнася до препоръките, е, и до данните, те се основават на старата обща политика по селско стопанство преди 2014 година. Но тя се промени и може би резултатите биха били по-различни, ако погледнем данните от 2016 година. Този сектор беше подложен на голяма криза между 2014 и 2015 година. Имаше големи влияния на кризата – така че заключения, базиращи се на данни от 2014, вероятно не ни водят в правилната посока. Може би са подвеждащи. Аз разбирам, че вие сте имали достъп до единствено тези данни, но може би в бъдеще трябва да вземете предвид по-нови данни и по-нови технологии. Изказването ви че броя на скотовъдните ферми намалява, и, но че въпреки това вътрешното търсене е задоволено, е задоволено а, ако наистина намаляват, намалява броя на фермите, търсенето няма да е задоволено. Може би тук трябва да има някои корекции в пропорцията. Вие казахте, че ако няма директни плащания, повечето от фермите няма да могат да съществуват, няма да могат да печелят. Директните плащания са доста по-различни, се, се различават много в различните държави членки. Във вашите заключения вие не казвате точно какви са влиянията на директните плащания върху различните държави. Те могат да са най- действително най-различни. Може да, не може да кажем, че влиянието на директните плащания е еднакво във всички държави членки. Доста се различава ситуацията между държавите членки. Сега за е, предизвикателствата. Правят се хубави препоръки, но вероятно имаме още по-големи препоръки в балтийските страни, например – Ситуацията с е, чумата по свинете <clears throat> се влушава. А това въжи и за някои региони в Польша. Не може да се ограничаваме само до описание на ситуацията в миналото. Птичият грип е проблем в западните страни. Бих искал повече коментари от ваша страна. Именно по вашите препоръки. Значи директните плащания, преките плащания и цените. Как може да осигурим стабилни и по-сравняеми цени и доходи в бъдеще? за фермерите. Благодаря, господин председател. Много интересен доклад за животновътството. Едрия рогат добитък. Да, да, това е един отрасъл, който в Европа се сблъсква с проблеми в момента. Бих искала да задам няколко конкретни въпроси. Мисля, че вие, вие сте изучили така подробно сектора, знаете как, какви а, средства бяха насочени към млечния сектор за разрешаване проблемите след кризата. Така че моята въпрос е, е, моя въпрос е следния коя организационна структура помага за увеличаване на конкурентоспособност, дали кооперативите, дали отделно продажбата на продукцията по-отделно и преките плащани. Какво какъв, какви е, преимущества, каква, как, какви до, при, продължителни резултати бяха постигнати след а, а, насочването на пакета мляко към този отрасъл след неговото изплащане. Господин Агнев, наистина интересни презентации. Вие показахте цените на млечните продукти, които се повишават след 2007 година. Защо са тези колебания в цените? Дали могат да се обяснат с смяната на сезоните? Аз предполагам, че да. На следващо място, когато говорите за премиите за озеленяване и за пасищата, аз изпомням, когато отглеждах е, овце, имаше премии. Премия на глава овца. Това бяха 15 лири на овца. И можехте да имате колкото си искате овце и Имаше субсидии, обаче това беше нарушаване на пазара, разрушаване на пазара. Произвеждаха се повече теле, телета, отколкото агнета, извинявайте, отколкото имаше нужда. Сега за <clears throat> млекодайните крави. Е, ситуацията е подобна. Не може нещата да нямат прак. Дали ще има някакъв прак, максимален брой крави или пък ще има някаква стойност или прак за държава членка? Просто разкажете какво е вашето отношение. Сега, колегата от Франция говори за ситуацията във Франция. Там цари една такава наполеонска система, където земята се разделя, разделя. Да, трябва да има някаква адаптация там. Аз искам да попитам колегата. А, много от фермите, от фермерите фалират, защото фермите стават прекалено малки. Трябва да има някакъв план за адаптация. И на следващо място, ако използваме публични средства за селското стопанство, може би е, трябва да помислим за схема, наречена пенсиониране с достоинство. Вие давате на, на един фермер, който се пенсионира, определена сума и той след това не би трябвало да иска субсидии за своята земя. Какво може да се случи? И ами, той може да даде своята земя на млад фермер и този млад фермер може да получи субсидия за тази, за тази земя, така ще се пре, прескочи пропаста между поколенията. Ще има нови фермери. Господин Фуланеган, благодаря. Дебатът беше чудесен, наистина. Е, говори се за фермерите да застанат на собствените си крака. Ако те се конкурират с, с сходни фермери, добре. Ако един е, велосипедист е, трябва да победи е, световния шампион, това няма много да функционира. Така че как ние може да се съревноваваме с другите страни, при положение, че имаме такива високи стандарти, че разходите ни са толкова високи, не може да се сравняваме с Бразилия. Вие говорихте за нетния износител. Говорихте за това, че вървим в тежката категория. Но всъщност ние не може да изхранваме говедата, които из, изнасяме. Трябва да внасяме фуражи. Какви са вашите предложения? Е, чухме напоследък много интересни презентации и за протеините. Е, протеините, които са необходими за животните, се описват като се описват като дизел за двигателя. Наистина, протеините са необходими за животните. Дали, не, дали ще останем зависими от соята за винаги? В такъв случай трябва да се опитваме да я отглеждаме. Или пък трябва да помислим за отглеждане на други видове протеини. Протеини, които не съдържат минокиселини и така животните могат да смилат тези протеини по-добре. Може би така фермерите ще могат да печелят повече. И когато говорим за европейско говеждо, нека наистина говорим за истински европейски, е, европейско говеждо, което изцяло да е произведено в Европа. Е, просто се интересувам какво мислите за една такава идея да съсредоточим производството изцяло в Европа, без да сме зависими от какъвто и да е внос? И накрая, идеята за това да си стоим на краката. Как смятаме да се конкурираме с Канада, както каза и френския колега? Отново, хора се превръщат в състежаващи се жребци. Хората ще се побъркват, хората ще се самоубиват в една такава в едно такова състезание. Фермерите в, Кане, в Канада и в фермерите в Европа е, са поставени под огромен натиск. Никой няма да спечели. В дългосрочна перспектива да застанем на краката си е невъзможно и тази невъзможност се задава именно от Европейския съюз. И накрая, защо не ни изпратите по имейла този текст, вместо да ни го раздавате на хартия, средствата ги спестете и го преведете на френски. Френски е великолепен език. Господин Хойслинг, секторът е доста нестабилен и това се вижда. Да, говори се за броя на говедата, но ако погледнем броя на фермерите, той много навалява. Може би това са именно липсващите цифри. И ще видим колко драматично намалява брой на фермерите, <clears throat> а не само брой на говедата. Казахте, че износът е бъдещето на сектора и казахте, че трябва да предлагаме качествени продукти. Но, доколкото знам, ние изнасяме предимно некачествено сирене, а мляко на прах. Това ли е нашата стратегия за бъдещето? Освен това, зависимостта на сектора от директните плащания. Когато погледнем бъдещето, къде виждаме Къде виждаме тази система да работи? Не може да се поддържа тази система за винаги. Има ли шанс сектора да просъществува, ако се премахнат директните плащания. Австрия. Австрия е интересен пример, наистина. Но и в Германия, в, в Южна Германия се прилага една такава система, система, която работи. Т.е. има доходи за малките стопанства, защото те се ориентират по пазара. Говорихте и за износ в Близкия изток. Може би това е бъдещето. Но внимавайте. Значи не става дума само за хуманното отношение към животните. Ние опитахме износ към Русия. Говорите сега за, за износ Близкия изток, включително и Турция. Нека не сме прекалено зависими от нестабилни страни. Благодаря, казва председателят. Това беше последният ни оратор. Сега ще помоля нашите е, представители на комисията да вземе думата. Благодаря, господин председател. Искам да поздравя секретарията на АГРЕ, че е възложил това изследване. Резултатите са наистина много солидни. Искам да поздравя университета в Ахен и Дорсет за това, че са предоставили базите данни. Те ще ни послужат за следващите месеци, ако не и години. Скотоведният сектор в Европа е много хетерогенен, видяхме това, много е сложен. Вижда се от наша перспектива също така и сложността да се намери единно решение за сектора. Това е сектор, който много е свързан с млечния сектор, а млечният сектор – е, може би, най-важният сектор в селското стопанство. 40% се падат на млечния сектор и на производството на говеждо месо. Това е центъра, това е сърцевината на европейската селскостопанска политика. Трябва да вземем преди всички, цялата информация много насериозно. Всичко, което чухме този след обед. Ние сме дълбоко впечатлени от вашата работа. Искам да направя няколко коментара, които са директно свързани с настоящата ни работа в, комисия, в комисията, а именно прозрачността на пазара, информацията за пазара и връзката с обсерваториите ни, ценообразуването. Нашето желание е по принцип всички тези неща да станат по-прозрачни. Ясно е, не само за местните обсерватори, но и за млечните обсерватори Те са по-стари, по-установени. Но ясно е и за всички нас, че имаме проблеми при ценообразуването. Това се споменава в доклада, това са основните елементи, върху които трябва да се работи. А именно да подобрим знанието си за това как се формират цените. Това е много важно. За всички инициативи, по които работим а именно колебливостта на цените, управлението на риска и всичко, което ще последва след доклада Фермер, а именно хранителната верига, нелоялните търговски практики и така нататък. Ние искаме да получим и вашите коментари, вашата подкрепа за тези идеи. Другият елемент, който засегнахте и който също много важен, това е потреблението. Вътрешното потребление, то намалява, особено потреблението на местни продукти и говещо месо. Но и потреблението на млечни продукти намалява. Какво трябва да направим, за да поддържаме потреблението поне на настоящето ниво? и как да продаваме нашите висококачествени продукти навън. Трябва да дадем възможността на фермерите да искат възможно най-високата цена за качествените си продукти. Така че тук съм на ваша страна и бих искал тук да работим по-тясно заедно С интерес очаквам вашите идеи, които да приложим в работата ни с обсерваторите. Това е накратко от моя страна. Отново искам да ви поздравя за вашата работа. Благодаря ви. Panowie eksperci, panowie profesorowie, Прошу o odniesienie до... Добре. Сега ще дам думата на нашите експерти, които ще отговорят на въпросите. Първо, нека да отговоря на първия въпрос на Франция. предвид спешното ситуация, в която се намираме, изваредна и ниските цени, и това, че ОСП на практика унищожава стопанствата. Да, свидетели бяхме на неодавнащата криза и драматичните събития, които последваха. Разбирам какво имате да кажете. Но в крайна сметка трябва някакси да, да погледнем нещ, нещата от така малко отстрани и да се попитаме няма ли, нямаше ли те да бъдат много по-зле без ОСП. Също така да направим разграничение между краткосрочния и средносрочен план. Преките плащани може би идват много късно за някои, не са достатъчни, но в крайна сметка помогнаха за справяне с кризата. А пък в Вярно е, че в дългосрочен план, ако сме много зависими от преките плащания, ще трябва да се потърси нещо друго, т.е. благодарение на новаторството да се разграничим и да се да, бъд, да станем по-независими спрямо преките плащани. А, а колкото до малките стопанства, които просто не са жизнеспособни, може би а, така схемата и, и, и предложението за а, пенсиониране някакси би било уместно. Но при всички случаи проблема трябва да се реши по един или друг, друг начин. Второ, последователност и последователна политика и а, съвместимо с другите политики. Да, това е. Тук много, много са въпроси, но много са въпросите. Ние не навлезахме в а, а, тази тема, защото поради много причини предполагам, че ще разберете какво имах предвид. Господин Яр. възможностите за, експ, за експорт, за износ и дали износа е винаги добро решение и какво, какво е, означава това и това не ни ли прави много зависими от нестабилните и колебливи цени на световните пазари. Да, разбирам какво искате да кажете, но от гледна точка на развитието а, потреблението на месо спада. Е, от друга страна имам, имам известно ам, увеличаване на производството на говеждо и търсене от страна на други страни, така че това беше причината, поради която наблегнахме на този аспект. Колкото до плътността, гъстотата на отглеждане. Да, прав сте. Проблема е, ние смятаме, че концентрирането на продукцията и някой друг спомена същото, като в, примерно, северо-западна Франция, Дания или Нидерландия, това а, новите норми, норми биха довели до а, намаляване на стадата с до 90 хиляди говеда с цел е, екологични изисквания но при, при всички случаи, да, е, екологичните изисквания наистина упражняват натиск, особено върху този аспект на концентрация. Както казах, направихме, извършихме симула... симулирането 2016 година, но ни липсваха, липсваха ни данни, така че не можахме да навлезем малко повече дълбочина и така по нещата да бъдат по-ясни. Да, наистина много, много, много сме така ограничено ни е разбирането на пряките плащани и техните последици, точно поради тази причина. имаше въпрос за за млечният пакет. Да, там имаше много средства. но Вие попитахте а, каква, какви бяха последиците от пакета за млякото. Той е се е, е съставен от различни аспекти, различни компонентни. Липса, има, има малко липса на прозрачност. Струва ми се обаче, че бе направено едно изследване относно последиците. Като цяло нещата не са все още твърде ясни. Но като цяло а, млечният пакет допринесе за стабилизиране на отрасала. Още нещо. А, премията за пазищата. И е, вие споменахте нещо, но много, много ви моля, трябва да, мал, да бъдете малко по-конкретен. Трябва да видим е, какво може да бъде съотношението между тази премия, евентуалната премия за намаляване на гъстотата на отглеждане. в новите държави членки, ако все още можем да ги наричаме така след толкова много години, има намаляване на кравите с бозащи телета. И може би а, преките плащания и премията биха могли да спрат този спад. Друг ме попита какво... Господин Яда, господин Яр, вие, вие споменахте конкурентоспособността и други споменаха това. Ако погледнем законодателството, обързването с производството се пред обвързване с производството се предлага в много специфични случаи, когато наистина има а, някакъв спад, а, когато отрасъла е в, а, в, в, в спад, в а, трудности. Това се предлага с цел някаква ня, така стабилизиране на положението. Както и да речем да речеме, като а, а, помощ за а, така наричаните маргинализирани сектори. Но, примерно, ако погледнем производството на захар в Полша, може ли ми да смятаме, че цели отрасъл е в, в спад, че цели отрасъл може да се смята за маргинален и така? Много е трудно тук да се извършат контроли, да се извърши контрол. Но аз разбирам, че това може да доведе и до някакво изкривяване в конкурентоспособността и предполагам, че това също би могло да събуди така някаква тревога у, в отрасъл. Може би колегата. Нека да добавя няколко думи. Вие споменахте, че повече данни биха били необходими. Сега, данните, които сме включили в а, а, доклада, са най, най-новите, най, най, най, най-съвременните, най-новите, до, кои, кои, до които имахме дата. Имаме някои данни от 2016 година, от Евростат и от комисията. но, но, но, но като, като цяло събирането на данни и тяхната обработка най-вече, която е много сложна, изисква 2-3 години и повече, така поради тази причина, когато пишехме доклада през сесента 2016, включихме предимно данните до 2013 година, защото те бяха всъщност обработени и е, можеха да се използват. Сега, последните две години наистина са много интересни. Включихме тези две години много частично до, до, толкова, до, тол, до толкова, доколкото можехме да имаме някакви данни от обсерваториите. Но, както вече казах, обикновено обработката на данните отнема 3 години и вече в готов вид те се публикуват 3 години по-късно. Благодаря ви. Благодаря за това изваредно подробно и а, задълбочено изследване. Всеки от вас разполага с него в папката си. По на основата на това изследване ще можем наистина да помислиме какво бъдеще за ОСП дали не би било целесообразно да се въведе система за специфични премии за някои стопанства. Защото в много стопанства продъл, продължават да се използват традиционни начини на производство, традиционни методи, което води до опазване на почвата и до по-добро качество на продукцията. Много ви благодаря е, и вероятно пак ще разговаряме с вас. Благодаря на нашите експерти, а сега минаваме към следващата точка от дневния ред. Става дума за а, земеделския компонент или компонента земеделие в сегашни и бъдещи преговори. Ще стане дума и за кумулирания подход. Ще видим какво е положението в отделните отрасли. В момента се водат преговори с Япония, те са вече доста напреднали, но бихме искали да знаеме докъде са стигнали и тези с САЩ, Нова Зеландия, Меркосур, Австралия и други. И как, какво ще стане след Брексита. Сега аз имам тук някои бележки, но може би да дам думата на господин Джон Кларк, който е заместник генерален директор на генералната дирекция. А също така има и представител от генерална дирекция здравеопазване. Помолихме ги тази сутрин. Браво на комисията, че откликна толкова бързо. Става дума за някои из... пояснения относно вноса на говеждо от месо от Бразилия. Господин Мишел Сканан е след нас, сред нас, така че ще можем да му зададем въпроси. Така, може би малко набързо стана всичко и той няма да може да ни предостави подробна информация, но знаеме, че следите нещата отблизо, в реално време и първо ще дам думата на господин Кларк. Ние го познаваме отлично, той е редовен наш гост и винаги ви изслушваме с удоволствие, тъй като това, което имате да ни кажете, е винаги много интересно. Благодаря ви. Благодаря, господин председател. Надявам се, че това няма да е последното ми посещение ще се опитам да структурирам краткото си изказване върху две неща. Първо, много набързо последните развития в търговските преговори с различните ни партньори и на второ място ще споделя някои мисли относно търговската политика, предизвикателствата, пред които сме изправени и какво означава това за ОСП и цялостната ни замеделска политика. Аз съм тук с, с, с господин Ван Дайк и сканер от Генерална дирекция здравеопазване, които ще се спрат на скандала, свързан с безопасността на говеждото. В двустранен план. Първо, преговорите с Япония. Очакваме а, наистина един а, голям достъп до пазара, както и а, е, защита на а, географските обозначения все още не, не, успя, не, не, не, не стигнахме до приключване на преговорите. Все още имаше проблеми, но се надяваме преди лятото това да стане. Господин Юнкер и министър председател Абен днес се срещнаха и а, това ще бъде обсъждано. Сега друго. ТИТИП за сега а, оста, преговорите са замразени. А, а постигнатото до тук вече е публикувано. А, въпреки това, а, а, в други, с другите ни партньори преговорите върват много интензивно, като например с Меркосър. ние сме много предпазливи в така целият процес на преговори. Разчитаме на, ваш, на вашата подкрепа, защото знаете, че с Меркосур наистина много чувствителни проблеми се обсъждат с Нова Зеландия и Австралия. Преговорите напредват. Обхвата в момента се определя, финализира и ще поискаме от съвета мандата за преговори с Нова Зеландия и Австралия до края на годината. Е, ние отлично осъзнаваме, че и тук е, става дума за много чувствителни въпроси от гледна точка на земеделието в отрасъла захар, мляко, червено говеждо месо. И за да приключа с двустранните преговори в момента ще продължаваме преговорите с Мексико, които надяваме се, че ще приключат до края на годината, с Тунис, с Норвегия, с Индонезия също. И съвета предвижда да даде мандат на комисията, мандат за преговори с Турция за включване в митническия съюз. По принцип, наистина търсиме да се постигне а, истински баланс, особено в селското стопанство и да защитиме а, чувствителните а, продукти. Второ, а, критериите за безопасност и сигурност са също в на дневния ред. Също така работиме много по много, многостранното сътрудничество за разпространение на добрите практики. През последните две години отбелязахме доста напредък на а, срещите в а, Найроби на СТО за премахване на субсидиите. През декември в Аржентина ще има а, раунд а, кръг на преговори на, мини, на равнище министри. През последните две години също така можем да споменеме КОП-21 в а, Париж и дневният ред както и министр... срещата на министрите в Берлин, където имаше единодушие относно устойчивото управление на селското стопанство и борбата срещу бактериални... бактериалната резистентност. И а, през есента ще се проведе и четвъртият, четвъртата среща на високо равнище с страните от Африка. Знаете, че сълскотопанската политика е от огромно значение както за заетостта, така за растежа, но и по принцип за устойчивото развитие. А какви са нашите предизвик, предизвикателства през следващите една-две години. От европейските граждани са все по-критично настроени спрямо търговските преговори, глобализацията и това се, така се проявява в а, начина по който те гласуват през последните а, месеци. Знаете, че миналата година през октомври приключиха преговорите с а, СЕТА, с а, Канада, СЕТА. решението за Брексит е, също внася известна не, не, нестабилност и непредвидимост в е, цялостната ни е, политика на търговски обмен. Но като, като цяло ще имаме все повече и повече проблеми, както в двустранен план, така и в рамките на СТО ще има доста сблъсъци, най-вероятно с Съединените щати, и с Китай. за съжаление, Русия най-вероятно ще продължи политиката с си на забрани на, на внос от, на някои а, продукти. Съединените щати дават така, подават неясни сигнали през последните няколко седмици. Те се оттеглят отеглих до известна степен от те. тип... Съединените щати като че ли ще се опитват да развиват по-скоро двустранните е, отношения, но оттеглянето на Съединените щати от е, международните от международната сцена всъщност ще създаде повече възможност на Европейския съюз да разгърне своята дейност. И при всички случаи Европейския съюз е готов да заеме а, мястото, ко, което а, Съединените щати остават при оттеглянето си. е и и сега, господин председател, нека в заключение да разширя контекста и да спомня спомена необходимостта от световни пазари за хранително-вкусовата промишленост. Ние изнасяне произ... продукти за над 130 е, милиарда евро и от имаме а, е, излишък от 19, търговски излишък от 19 а, е, милиарда, така че през последните 17, 7 години а, а, резултатите са от, отлични. Това дава така допълнителен тласък на нашият износ. И както казах, е, има и увеличение на износа на голяма част от преработените продукти. Разбира се, не всички отрасли се възползват еднакво от е, а, разпоредите залегнали в а, е, търговските споразумения. А, се, потрасала говеждо е изправен пред много големи предизвикателства и е, много е, голяма конкуренция. И това ще продължи в близките години. И в заключение предизвикателствата са както вътре в Европейския съюз, така и в международен план, но ние а, прилагаме политика, която е стъпила на ценности, които са сътрудничество, а не а, е, конфронтация. А, законност. А, по-добри отношения с партньорите. Но, разбира се, има още много какво да се желае, за да обясниме същността и съдържанието на търговските споразумения, на широката общественост, на селските стопани, които не винаги виждат преимуществата в това и които не винаги ги е, разбират. Това, разбира се, до голяма степен е и последица от фрагментирането на селскостопанският отрасъл като цяло и на про, производствено продоволствената верига на, в частност. В никакъв случай няма да а, а, няма да, да а, при всички случаи ще вземеме необходимите мерки, защото селското стопанство да не стане жертва на свободният а, търговски обмен. В... Но, в... но знаете, че търговските преговори не, са двупосочни, понякога трябва да се правят отстъпки с цел постигане на а, резултати, но естествено най-важното е да има баланс при отстъпките, т.е. да отстъпим в а, една, в една посока, за да получиме преимущества и в друга. Ще продължим да работим и в рамките на СТО и да се опитваме на, там да укрепиме водеща а, лидерска роля. А колкото до законността и това означава, че трябва да, разбира се, да спазваме всички правила, но същевременно да бъдем много а, строги и неотстъпчиви пред партньорите си. Защото е необходимо всички да спазваме едни и същи правила, свързани с сигурността и безопасността на, на продуктите, т.е. нашите правила да бъдат спазвани и от нашите партньори. А, ще, а, ще а, ролята на нашите представителства в съответните страни е да развиват така наречената земеделска или продоволствена дип, дип, дипломация, да да участваме в големите панаири в Канада, в Китай, в други страни, за да можем наистина да имаме все по-широк достъп до големите пазари. И сега приключвам, господин председател, да свържа търговските преговори с усъвременяването на ОСП. нашите, нашата търговска политика дава а, трябва да се съобразява с екологичните из, изисквания, като същевременно се осигурят необходимите условия за нашите фермери, да, да бъдат конкурентоспособни. способни чрез различни инструменти за управление на риска, чрез съответни помощи и така наречените мрежи за сигурност. трябва да, защото трябва да откликнеме на вътрешноевропейската и международно търсене, което е за по- безопасни, по-сигурни и конкурентни продукти. Ще спра до тук и сега чакам вашите коментари, а също така да имат възможност и моите колеги да кажат няколко думи за проблемите с бразилското гове. Имаме достатъчно време, така че няма да ви ограничавам във времето за изказване. Да, имаме време. Няма никакъв проблем. Вие споменахте ценностите, които се предават чрез търговският обмен ценностите, свързани с различните стандарти, с хуманното отношение. Тези стандарти трябва да се спазват и от страните, от които внасяме. Нека да чуем генералния директор а, на ГД Санко най-напред. Много ви моля да споделите с нас информацията, с която разполагате в вашата дирекция. Благодаря, господин председател. За мен е удоволствие да представя актуална информация на парламента във връзка с скандала в Бразилия, във връзка с месото. Ние научихме за този скандал в петък от пресата. Там се твърдеше, че има измама по време на извършена по време на официалния контрол за месото за износ. Ние предприехме действия незабавно, изпратихме нота на бразилските власти още в същия ден, като поискахме допълнителна информация и гаранции, че а, този скандал няма да доведе до проблеми с здравето на а, хората в Европейския съюз. Установихме и дипломатически контакти, като в неделя самият президент на Бразилия се срещна с нашия посланник, както и с посланника на други внасящи от Бразилия държави и той е, ни предостави гаранции. В понеделник имахме възможност да получим отговор от Бразилия не бяхме изцяло удовлетворени от отговора, който получихме и отново изпратихме писмо до Бразилия с искане за допълнителна информация. Най-много ни притесняват участниците в скандала. Бразилия насочва вниманието си към 21 участника – те имат разрешителни за износ към Европейския съюз. Затова настоявахме пред бразилските власти да се справят с тези участници, които са включени в одобрение от Европейския съюз списък. Включи, извинете, свързахме се също с държавите членки, информирахме ги за случващото се и ги призвахме да информират а, своите инспектори по граничните пунктове, за да видим дали ще има опит за внасяне на такова месо. Поискахме също от бразилските власти да ни изпратят информация за пратки, които може би са на път към Европа. Паралелно с това, поискахме държавите членки да повишат контрола на вноса на всякакво месо от Бразилия Както знаете, този контрол се извършва на изключително високо равнище, изискват се документи за самоличност, физически проверки на доставките. Поискахме да има физическа проверка. да се извършва и проверка на хигиенните условия също така. Получихме допълнителни а, гаранции от Бразилия като цяло. Поддържаме връзка с Бразилия. Уведомихме ги, че е неприемливо да научаваме за този скандал от пресата, че трябва да ни уведомят по официалния път. Подчертахме нашите безпокойства, че това високо ниво на корупция а, сред а, стопанствата и сред инспекциите в Бразилия не отговарят на изискванията. Ако тези инспекции отговаряха на изискванията, то тогава те трябваше да засекат проблема, а не да научаваме от, за всичко това от пресата. Поддържаме връзка, както вече казах, с нашите представители в държавите членки. Изискахме да се повиши нивото на проверките. Ще се срещнем с представителите на държавите членки в Брюксел тази седмица, за да получим актуална информация. Ако позволите, ще спра до тук, защото доколкото разбирам, имате и други въпроси, но с удоволствие ще отговоря на въпроси, ако има такива. No szkoda byłoby Pan powiedzieć o ewentualnej skali zjawiska може да ни говорите за мащаба на проблема. Може би нямате отговор на въпроса, но би ми се искало да разбера кои държави са засегнати. Сега започваме с ораторите. Господин Дантен. Благодаря, господин председател. Бих искал най-напред да благодаря на комисията за актуалната информация във връзка с скандала в Бразилия. Виждаме как за пореден път потребителите ще бъдат дестабилизирани. Ако потребителите не се дестабилизират сами, някой ще се вземе с тази задача, но така или иначе пак ще пострада селското стопанство. В този несигурен свят ние се нуждаем от сигурност, така че извършителите а, трябва да бъдат осъдени както в Европа, така и в Бразилия. Въпрос към господин Кларк. С а, внимание го изслушах. ентусиазмът му е все такъв непоколебим. Искате нови споразумения. Но на мен ми се струва, че търговията в Европа ще бъде разтърсена – от едно решение взето от един от народите, а именно британския народ. Следващата седмица ще се задейства член 50. Обединеното кралство беше важен участник в а, търговията на хранителни продукти и тя внасяше много от нашите продукти. В случая с месото, ако не се лъжа, Обединеното кралство внасяше около 2 милиона месо годишно, от които 700 хиляди само от Ирландия. Въпросът ми е, преди отново да отворите е, вратите и да дадете права на който поиска, не трябва ли да поспрем малко, да помислим, да видим какво ще прави Обединеното кралство с търговските си отношения? да видим дали в рамките на преговорите след задействането на член 50 Обединеното кралство желая да има привилегировани отношения с Европа, след което да знаем какво ще се случи с а, а, износа на нашето месо. Или пък Обединеното кралство може да реши да се откаже от нашето месо и да си купи тъпкано с хормони такова от САЩ. 2 милиона тона ние изнасяхме за Обединеното кралство вся, все, всички нови преговори. са а, прекалено ранни, ако не знаем какво ще прави Обединеното кралство. Госпожа Доц. Thank you, uh... Благодаря, господин председател. Благодаря на представителите на Европейската комисия, които са тук за да ни представят актуална информация за скандал с говеждото месо от Бразилия, съм от Северна Ирландия. Ние изнасяме месо и трябва да спазваме високи стандарти, зададени от Европейския съюз. Това не е само добро за нас като регион, не е само добро за потребителите, отразява се добре на външната ни търговия. Аз обаче съм обезпокоена от това, че комисията е научила за скандала от пресата. Бих искала да попитам защо се получи така. Какво се случва с инспекциите, които трябва да се извършват в бразилските стопанства? Извършват ли се такива инспекции? Защо нищо не е засечено? Знаете ли какъв е мащаба на проблема и пред какъв риск са изправени потребителите, ако това месо бъде внесено в Европейския съюз? Земеделските стопани в моя регион са разгневени, защото трябва да отговарят на високи, на строги стандарти. А, налагат им се санкции. Ако те искат. А, ето защо трябва да направим така, че всички да бъдат равни. Много от фермерите в моя регион не смятат, че те а, имат същите права като фермерите в другите държави. Добре, е, че сте извадили от списъка тези стопанства, които са били в списъка с одобрените от Европейския съюз стопанства. Но наистина е важно да продължите да разследвате случая. Благодаря, господин Бове. Аз бих искал най-напред да започна с въпрос във връзка с скандала в Бразилия. Информацията, която ни дава комисията и след като чух и коментарите на колегите, да всичко това ни кара да мислим, че има голям проблем. Говорим за 4 стопанства. Въпросът е, ако това може да се случи в 4 стопанства, това означава, че има някакъв пропуск на по-глобално ниво. Има измами и злоупотреби тук не говорим само за тези четири стопанства, за Бразилия като цяло. Та в този конкретен случай Комисията по селско стопанство на Европейския парламент трябва да поиска Европейския парламент да каже на Европейската комисия нещо много простичко. Трябва да започнем от начало. Европейския съюз трябва да изпрати в Бразилия упълномощени лица и наново да се преразгледа инспекциите и експертния опит на Бразилия. Лесно е да се каже, ще извадим тези четири стопанства от списъка. Чудесно. Не, цялата санитарна система в Бразилия днес е поставена под въпрос. Така че нека да свалим картите. Това може да ни отнеме една година, може да ни отнеме две години. Но как може да говорим въобще за търговски преговори с партньор, който сме го хванали на местопрестъплението? много работа ни очаква по отношение на санитарните изисквания там. На следващо място въпрос към господин Кларк за търговските споразумения. Бе публикуван доклад, изискан от някои държави членки и стана ясно, че според това, което казват държавите членки, не го казвам аз, този доклад не е удовлетворителен по отношение на цифрите в него. Но дори да беше удовлетворителен, той показва, доказва, че ще имаме загуби и дисбаланс в търговския баланс до 2025 година. И това се отнася за 30% от анализираните продукти. Говорим за говеж, говеждо месо, за свинско месо и така нататък и така нататък. В общи линии намираме се в опасно положение. Къде се намираме днес? Продължаваме напред, като че ли нищо не се е случило. Даже започваме нови преговори с диктатори. Говорихме за иранския пазар, но това е първата държава, която прилага смъртното предсказание в световен мащаб. Не мога да разбера защо се започват преговори с тази държава и в това отношение трябва да проведем истинска дискусия. Та, защо трябва да има износ и да се сключват партньорства при положение, че въпросите свързани с селското стопанство са последната дупка на кавала по време на преговорите чак когато се свършат преговорите, не се казваме, ще трябва да отстъпите допълнително. Никога не се вземат на сериозно селскостопанските въпроси. И сега тук имаме споразумения, споразуменията на СТО, които обсъждахме последния път, които а, ни докарват цял контингент от говеждо месо с хормони. И сега ми се казва, че САЩ ще поискат нови десетки хиляди милиони тона а, месо, за да компенсират предишните си договори. Това е един бомба с закъснител, тъй като нямаме достатъчно и благонадежни цифри. Всичко ни показва, че грешим. Комисията не върши работата си по отношение на селското стопанство. Вие се подигравате на европейските граждани. уверявам ви, че не сега е подходящия момент да го правите, нещо, което и вие самия казахте преди малко. Госпожа Агилар. Благодаря, господин председател. Първо искам да попитам на представителя на Генерална дирекция здравеопазване Вие казахте, че този проблем всъщност е проблем на бразилските власти. Т.е. те са трябвало да открият и са открили, да речем, 21 предприятие или там хладилни складове, които по принцип са имали разрешителни за износ в Европейския съюз, така ли? Ами, измежду тях обаче е най-големият износител в света на говеждо и птиче месо. Какво? Как, ако ние, извършвайки контрол тук, не сме не, не, сме, не сме успяли да видиме проблема ли? Защо? защо, защо? Доколкото, дотолкото разбирам, бразилските власти са успяли да открият проблема в Бразилия, а ние не сме успяли да да, да установим проблема на европейските граници от тези четири големи предприятия. Много ми е странно, защото става дума за огромни количества на говеждо, птичо. Защото в, в крайна сметка, след това знаете, че потреблението на, на тези продукти има последици за всички нас. И още нещо искам да ви питам. Така. Трябва да има еднакви стандарти за всичко, но имаме един проблем. Ако примерно стигаме до някакъв договор. Добре, трябва да го представим на гражданите, да го приемат и така нататък. Хубаво. След, след това обаче а, е, а, е, ние не сме в състояние да извършваме контрол върху това дали правилата, които са залегнали в а, е, а, договора, се пазват от нашите партньори. Тоест, че ние партньорите ни работят при е, равни условия. Това въжи примерно за договора с Чили. С Чили. Ще се ще се преразгледали споразумението с Чили? Защо? Защо една част от е, екологическите продукти не са включени в споразумението. Защо? Защото е трябвало бързо да се подпише това споразумение или въобще трябва, искам да, да, да, да ни обясните какъв е точното проблема. Скъпи колеги, сега се занимаваме с Бразилия и скандала, но да не забравяме и търговските преговори не трябва дискусията да бъде доминирана от Бразилия, защото и за в бъдеще ще се връщаме на темата. Господин Андрия. Благодаря, господин председател. Аз на своя ред бих искал да благодаря на комисията и на колегите. Благодаря и на господин Кларк за казаното за търговските споразумения. Да, това не е добра седмица за европейското селско стопанство и за хранителната промишленост. Казусът Монсанто от преди няколко дни – отново поставя под въпрос възможността на Европейската агенция да упражнява контрол. Така че през следващите няколко дни ще трябва да се занимаем и с този въпрос. Сега скандала с Бразилия. Наистина в този период трябва най-вече да успокоим потребителите, да осигурим тяхната сигурност, и в никакъв случай да не се намираме в отношение на упражняване на сила. Разбрахме какво е направила Бразилия, но ние от наша страна също трябва да измерим мащаба на проблема. Не трябва да се правят никакви отстъпки спрямо тези, които са мамили и злоупотребявали. Това ми напомня един случай – в нашата история, но той не е само един, те са многобройни, а именно този с конското месо. Към представителя на Генерална дирекция здравеопазване бих искал да задам въпрос. Какво ще стане в следващите няколко дни? Как ще се извършат проверки? Какво ще направим, за да успокоим европейските потребители? Въпрос към господин Кларк. Аз продължавам да се изненадвам от този ваш оптимизъм за пазарите. Нещата са много по-сложни, отколкото ги описвате. Господин Кларк, вие казахте нещо, което спомена и председателя в уводните си думи, а именно, че трябва да поставим акцента на ценностите. Трябва да има стандарти, които са едини за всички. Стандарти за околната среда, за ам, социалния аспект, за хуманното отношение към животните. И сега Водим преговори с САЩ. Впускаме се в един пазар, нов пазар, като в една дупка, където имаме освен всичко друго и нов президент. планирахме в рамките на 4 годишен период. И сега, според мен, този 4 годишен период, за който планирахме, е прекалено кратък. Трябва да планираме нещата малко в по-дългосрочен план. Както каза и господин Дантен, трябва да направим анализ на европейско равнище. Първо, вътрешният европейски пазар. Да помислим за него. Как да си върнем този вътрешен пазар? Намираме се в специална ситуация заради Брексит. Как да направим така, че да се върнем към онова положение, в което бяхме в миналото. Значи, първо, спешно, трябва да направим анализ на вътрешния пазар, след което да се поставим въпроса за преговорите на международно равнище. Не може непрекъснато да отслабваме нашите селскостопански сектори. Ще ви дам пример с свиневътството. Днес има голяма криза в свиневътството и това беше така, докато Русия си затвори пазара. Турция обаче си отвори нения и така стабилизирахме пазара. Но ще продължаваме ли да се подчиняваме на тези явления? Един пазар се отваря, друг пазар се затваря, е, сектора се разпада. Не може ли да изработим някакви инструменти, които да осигурят стабилност на сектора на цялата територия на Европейския съюз? Благодаря, господин Фланаган. Uh, uh, Благодаря на въпроса за общите търговски отношения. Разочарован съм, че Джон Кларк не спомена а, спомена търговските отношения с Обединеното кралство едва накрая на изказването си. Аз, а, когато а, ме образоваха, винаги ми казваха, стреми се към повече. има големи търговски отношения с Обединеното кралство, който е нетен вносител. И вие дори не сте помислили за а, държави като Бразилия, които са нетни износители. И а, не знаете, че когато се изисква сертификат от Бразилия, той просто може да бъде напечатан ей така. Защо ще имаме търговско споразумение с държава, която е нетен вносител, като Обединеното кралство. Ирландия също е нетен изнеси, износител. Това означава, че има взаимозависимост на тези държави. Винаги съм си мислил, че идеята за търговски отношения е а, е, те да се извършват на практика, а не на принципа, на който е, мъж и жена се развеждат и си уреждат бракоразводното дело – ние искаме ли решения? Искате ли да научите на нещо децата си? В този случай Ирландия и фермерите в Великобритания ще са децата, които ще платят цената. Те ще пострадат, освен ако мама и тати не пораснат и не разберат кое наистина е от значение. А от значение е суверенните нации да вземат решение да се оттеглят от Европейския съюз, нещо, което направиха, но все още са в Европейския съюз. И не може непрекъснато така да се сменят границите, като, например, тези с Канада или с Бразилия. С Обединеното кралство може, но с другите държави не. На скандала за месото в Бразилия. Питам се колко от него ще дойде в Европейския съюз и къде точно ще отиде. Имате ли информация за това? Пан Дорфман. Благодаря. Мисля, че е правилно да се погрижим за този въпрос. Вчера бях в Дюселдорф. В момента се състои там един от най-големите панери на виното. Там произнесох реч. И говорих главно за това, как да се образуват пазари извън Европа, как да се изнася вино. Представителят на комисията е прав. Трябва да имат ясни честни правила и третите страни, с които работим, трябва да ги спазват. Така е. Трябва да сме съвсем ясни при споразуменията си. Понякога сключваме търговски споразумения и се оказва след това, че нашите партньори търсят всякакви възможности да заобиколят тези споразумения или да ги нарушат. И трябва да реагираме тогава. Но няма да се погрижим и за някои сектори. Ето, например, виното. Има имаме растящ пазар за вино в Китай. И ако китайците правят споразумение с Чили и Австралия за безмитен внос и износ, то ние тогава трябва да се каже, закъсняваме да се вместим на този растящ пазар. Това би било жалко. И сега за Обединеното кралство искам да кажа нещо. Мисля, а, също трябва да бъдем твърди и ясни при преговорите. Ако има мито, за износ на вино. Добре, тогава обаче трябва да го кажем ясно на Обединеното кралство, ако го искаме. Ако искаме такова мито. Не може обаче Обединеното кралство да смята, че те могат да налагат мито, а ние да не налагаме мито. Това няма да стане. Благодаря господин Дорфман. Вие казахте, че сте били на панаир на виното. И радвам се, че ние поливаме нашето говеждо с червено вино. Благодаря, господин председател. Сълските стопани е, разбират, че тези споразумения са опасни за нашето селско стопанство. На практика тези споразумения дават достъп до нашите пазари и те ще бъдат ще поставят под известна опасност и заплаха отрасли като говеждото месо, полски култури и други. Подписването на сета беше грешка. Нека, нека да не правиме втора грешка и да подписваме с други страни. Защото те няма да спазват нашите правила, също времено наши стопанства няма да издържат на конкуренцията. Виждате, че развалено бразилско место е успяло да навлезе в Европа. И при, и, при всички, и при всички случаи търговския баланс няма да бъде в излишък за Европейския съюз. Така че аз мятам, че ние трябва да откажеме подпис, да подписваме тези търговски договори. Вие готови ли сте да поемете отговорност пред селските стопани и пред да направите това? Кога ще ни кажете, че наистина прекратявате да а, подписвате? Тази година в Милано се проведе първият форум на сектора на ориза в Европейския съюз. На него представителите от седемте държави – България, Италия, Португалия, Гърция, Франция, Испания и Унгария, приеха декларация и се обединиха около това, че секторът трябва да бъде, да бъде ефективно признат за чувствителен от Европейската комисия, както и това, че безмитният нос от трети страни трябва да бъде ограничен. Оризопроизводството е високо специализирано и играе важна роля в управлението на водите. Има и висока екологична стойност, тъй като понижава риска от наводнения и други. Изследване показва, че оризовия сектор ще бъде подложен на огромен натиск главно от страни като Тайланд и Виетнам от юго Азия. Това ще доведе до свиване на европейското оризопроизводство, както и на крайните цени на ориза в Европейския съюз. В тази връзка смятам, че трябва да се въведат и изискват общи правила за страните в Европейския съюз и за третите страни по отношение на фитосанитарните и търговските въпроси. Имам и един въпрос към Европейската комисия, към господин Кларк. Ще признаете ли производство за чувствителен сектор при подписване на споразуменията за свободна търговия с страни като Виетнам, Тайланд, като цяло страни от АСЕАН, като изключи всички отстъпки за внос на ориз в Европейския съюз? Благодаря. Пани посел... Господин... Госпожа Санеса. Благодаря, господин председател. Бих... Исках да задам много въпроси защото според мен има много неразумни неща в това, което говорим. Когато представителя на комисията ни говори за продоволствена дипломация, аз се питам защо, защо трябва да, да купуваме продукти, които могат да се произвеждат тук у нас, а с а след това госп господин Хоган да, да, да ходи да да е, харчи пари в чужбина, а, за да помага на други страни да произвеждат продукти, които ние можем да си произведим. Аз просто не виждам какъв е здравия разум тук. Втория въпрос. Много ви моля, така навле, нав, нав, навлезте малко в подробности. Казахте, че за Япония има а, с, така чувствителни теми. С Меркосур казахте също, ами кажете какво точно става с Меркосур. И на практика вие не, вие не казахте нищо задълбочено и нищо а, практично и на каква стадии са тези преговори. И още нещо. Какви са позициите, какви са целите на а, Европейският съюз за честването на СТО в Аргентина? И това не, за това не казахте нищо за събитието, което ще се проведе в Аргентина. И също така имате ли някаква оценка, предполагам, че нямате, за последиците на тези споразумения върху малките и средни предприятия и в е, целия сектор зем, земеделие. Защото дека не забравяме, че в земеделието и, има и много непреки работни места. И, как, и какво ще направите, за да се компенсират загубите, които ще последват от тези споразумения, господин Агню? Преди 5-6 години Явно а, някои от колегите са били в Южна Америка, а, именно а, поради факта, че се подписваше споразумение с Меркосур страните. И би трябвало да са видели, че стандартите при скотовътството не са като в Европейския съюз. Но тези колеги са се върнали, се върнаха всъщност в Европа и казаха, а всичко е наред, защото бразилците са им показали каквото те се трябвало да видят. Ами Бразилия е огромна страна. Не може за бразилските власти, не е възможно на бразилските власти да установят навсякъде контрол. Така че това не е чудно. Без съмнение, когато е, представители на комисията отиват и разглеждат ситуацията в е, Бразилия, те виждат каквото трябва да виждат и каквото очакват да видят. Когато Европейския съюз започва да налага някакви изисквания, е, казват ни тогава, че да, те са, че изискванията са спамцени. И две-три години след това имаме скандали. Е, скандала с е, конското месо, месо например. Е, имаме ушким система в Европейския съюз. Но се оказва, че тя не действа. А, просто ни пресейват, заблуждават ни. Ако искаме да продължаваме да внасяме говеждо от страни като Бразилия, където има корупция, просто това е култура и всъщност всичко опира до отбелязване на, на квадратчета, то би трябвало инспектори от Европейския съюз да отидат в, и да инспектират тези а, кланници и то редовно. Това се случва в нашите кланници, така че това би трябвало да се случва и в чуждите, паза, е, и в чуждите кланници. Трябва да има равнопоставеност, но това, което чух днес, това не поражда у мен доверие в комисията. Именно аз не смятам, че комисията може да гарантира безопасност на храните. Благодаря. Мисля, че трябва все пак да си вярваме до някъде. Госпожа Макенес, искам да отговоря на коментарите на е, господин Агньо. Аз съм изненадана, че в Обединеното кралство има ветеринари, които работят и на които Обединеното кралство се осланя. Това е интересна програма, но по принцип бих искала да получа презентацията на Джон Кларк. Не можах да я преживея лично, защото бях заета в друга комисия в е, е, парламент, е, пленарната зала. Въпрос към комисията. Комисията казала ли е, че парламентът е много резервиран към споразумение с Бразилия? Специално отварянето на на европейския пазар за говеждо месо към Бразилия. Сега, на следващо място, имаме ли разбивка на месото, което е заразено и е влязло от Бразилия? Има вече такива неща, такива съмнения, такива скандали, които а, се повтарят с годините проблеми могат да се появят и в Европа. Така че явно има определени проблеми и те трябва да бъдат третирани превентивно. Сега, когато има съмнение към един продукт, това съмнение се прехвърли към други продукти. Потребителите започват да се страхуват. Сега моят въпрос е, дали тези предприятия са махнати от списъка и ако не, кога? и какво се случва с производството, идващо все още от тези, от тези страни. Де Кастро. Благодаря. Много неща бяха казани вече. И аз мога да подкрепя това, което каза господин Кларк. Трябва да се помисли наистина в контекста на американския протекционизъм. А трябва да се помисли какво да правим ние. Има много възможности за една по-офензивна европейска политика. Но това, което чуваме сега за скандала в Бразилия, от Бразилия, това е много обезпокоително. Колежката Акилера също попита и аз се питам, как може европейските власти, европейските а, агенции, контроли да не са задействали? контролите на границата трябва да функционират. Защо не се е получило информацията по-рано, а ние научаваме за скандала от медиите? Може би трябва да преосмислим целия, всичките преговори с Меркосур страните. Сега, принципът на взаимност трябва да е водещ. Ние имаме ясни правила, строги правила в Европа. И е изключително важно комисията да гарантира, че същите правила ще въжат и за онези страни, с които ние търгуваме. Това трябва да е общо условие за всички споразумения, които предстоят да бъдат сключени. Благодаря. Е, когато говорите за американския протекционизъм, нека ви напомня, че все повече посолства изразяват интерес да сключват търговски споразумения с Европа. Това е реакцията на американския протекционизъм от другите страни. Сега ние не може да отхвърляме всичко и всякакви споразумения. Искаме все пак да печелим. Двете страни трябва да печелят при, едни споразум, при едно споразумение. Господин Яр, от Бразилия просто очаквам да се разбере какво се е случило? Ако има престъпления, престъпниците трябва да се накажат. Ако, има, ако това е въпрос на системни грешки, трябва да се видят къде контролите са се оказали неефективни. Винаги има престъпници, винаги има криминална енергия, но тук трябва да дадем отпор и така се разрешават в общи линии а, съответните скандали. Та, значи от комисията очаквам още резултати. На следващо място. Говорим за Брексит, за американски протекционизъм. Е, да, времената са несигурни, важни са альтернативи. Чудесно е, че комисията води други преговори и търси альтернативи. Но когато има първи резултати, те трябва да се обсъдят за евентуални споразумения. Сега и търговските споразумения се основават на компромиси. Ясно е, че селското стопанство не е във всички области ще е печелившо. Така е. Но, ако селското стопанство по принцип може е, за селското стопанство да има компенсации, това е добре. Този този принцип на компенсаторни мерки от страна на Европейския съюз за европейското селско стопанство, този принцип също не бива да се забравя. Господин Агнел, Господа Жан Магинес спомена моето име. Аз не разбрах точно защо. Наистина, Имаме много добри инспектори, които са занаячи, които знаят какво правят и те са инспектори, които посещават а, Изведнъж Изведнъж нашите инспектори казаха, е, е, се каза, че е, за тех, тяхното обучение не е достатъчно и те бяха заменени от чуждестранни инспектори, от такива от Европейския съюз. Това е законът, европейският закон. Така че ние имаме имаме е, европейски инспектори, които взеха работата на нашите опитни инспектор, инспектори. И това е първото, което ще направя след Брексита. Ще замена тези инспектори с наши инспектори, защото те са много квалифицирани. Добре, благодаря. А сега давам думата на Европейската комисия да отговорят. Моля, имате думата. Споразумейте се, кой ще вземе, кой ще вземе пръв. Благодаря, ще почна пръв. След това Майкъл ще продължи. Ще продължи за санитарните и финосанитарните изисквания. Сега някои факти. Аз не съм защитник и много ентусиазиран за а, търговските, свободните търговски споразумения, особено когато става дума за селско стопанство. А ние, като комисия, правим предложение на съвета. Съвета решава дали да се сключи търговско споразумение за свободна търговия. И тогава комисията започва преговори аз като преговарящ отговарям за частта селско стопанство и защитавам интересите на Европейския съюз колкото мога. Според моите сили. Аз не съм обаче твърд защитник на тези споразумения. Сега господин Бобе. Той попита дали преговаряме с Ир... Иран. Иран. С Иран. Не. Ние не преговаряме. Пазарът е много растящ, да. Това е така. А има следващо място. Не мога да кажа нищо за момента за Брексит. Поне не днес. Обединеното кралство има всички права и задължения на член на Европейския съюз когато трябва да мислим за Брексит при преговори, при търговски преговори, е, тогава ще му мислим. Сега не мога да правя никакви спекулации. Сега, за свободните търговски споразумения, съгласен съм с госпожа Агия, която каза, че трябва да подкрепи, че трябва да усилим и да наложим европейските стандарти и да ги заложим като изходна точка за споразуменията за свободна търговия. Това е абсолютно нужно за бъдещите години. Така е. е. Господин Неков попита за сектора на Ориза. Мога да ви кажа, наистина това е чувствителен продукт и това е заложено в много от нашите споразумения. Е, Виетнам, Тайланд, е, споразумения са в, в, в, включени и имаме определена квота. Е, не знае дали ще е същия подхода с Тайланд, да е конкурент, но да, това е подхода с е, щатите, ако, ако споразуменията продължат. Госпожа Родригес попита няколко въпроса, зададе няколко въпроса за Меркосур и Япония. Япония, там нещата много са напреднали. Надяваме се да сключим споразумението до лятото. Това е за момента целта на министър-председателя Арби и председателя Йонкер. И това е добра новина. Япония е конкурент, да, но имаме добър пазар за сектора на месото, на млякото и очакваме да може да правим добър бизнес на японския пазар с, чрез поразумението за търговска за свободна търговия. Ще имаме равнопоставеност и с Чили, и с другите страни. за това ще се постараем. Сега имаше въпрос за влиянието на споразумението върху малките ферми. Ние правим оценка на устойчивостта при всяко споразумение – то засяга, тази оценка засяга и малките фермери. Например, оценка, имаше оценка на кумулативното въздействие върху всички сектори и малките ферми. Това е официален документ, той е достъпен. В тази оценка се казва, че ако либерализираме чувствителни сектори, като производството на, на месо, на, на говеждо, на пилешко, на сахар, ще има голяма безработица. Затова ние няма да го направим. За чувствителните продукти, както казах, няма да има либерализация, абсолютна либерализация в споразуменията за свободна търговия. Ние какво правим? Правим Споразумяваме се за или за квоти, или за мита. По-низки е мета. Не става дума само за размяна на стоки при едно такова споразумение. Става дума по-скоро за палитрата стоки, особено когато е, става дума за споразумение между Европейския съюз и Штатите или Европейския съюз и Азия, ние внасяме а, е, суровини и се опитваме да изнасяме висококачествени продукти. Тоест, а, е, ние не разменяме безсмислено едни и същи продукти или суровини. Сега за чувствителността отговорих на някои от въпросите. Колега попита дали разбираме чувствителността на секторите като птиче месо, говещо месо, ориз. Да, ние разбираме тези, чувствителността на тези сектори и защитаваме нашата позиция. Има някои гости от Меркосур в момента в залата и те знаят за какво говоря. Наистина тези сектори са чувствителни за нас, а и за някои от страните от Меркосур. Имаше въпрос за приложението на търгов... споразуменията за свободна търговия. Тук е много важен въпрос за равнопоставеността с трети страни. Особено когато става дума за виното. Да, така е. Япония, Китай, те предлагат безмитни, безмитна търговия за вина с е, Чили и други страни. Ние не може да направим това с Китай. Ще преговаряме с Китай следващата година. Имаше още един въпрос за СТО и за дневния ред там. Комисията има намерението за следващите две години да въведе нова дисциплина за вътрешните субсидии. Това все още в рамките на СТО не е завършен модел, не е завършена завършена работа. Има тенденция в рамките на СТО за повече пазарна либерализация. Ще спре до тук. Това е информацията, която мога да ви дам този след обед. Сега давам думата на колегата да говори за Бразилия. Благодаря, господин председател. Сега за Бразилия. Така. Защо научихме от медиите? И аз се питам. А... В момента, в който разбрахме, ние излезахме с а, така, веднага реакция. Отправихме жалба към Бразилия. Става дума за петък. На някой от вас, няколко от изказващите, повдигнаха въпроса за системните контроли. Да, точно това е проблема, който ние повдигнахме. Ние очаквахме бразилските власти да са успяли да установят проблемите, нарушенията. Бразилците казаха, че да, те са установили нарушенията или проблемите, но не са ни уведомили, тъй като различни са службите, които установяват проблема и тези, които извършват уведоменията. Така, защо, а, ние, защо нашите системи на контрол тук в Европа или в Бразилия не са успяли да установят проблема? А, сега, ня... и това някои си мислят, че в крайна сметка Европа е с отворени врати за вноса, включително от Бразилия. Това въобще не е така. Нека да вземеме примера с говеждото. Нека не забравяме, че в продължение на годините сме установявали проблеми и сме ги решавали, включително и с бразилските власти, но нашата политика е много стрикна. Ние внасяме само а, пържоли с кокъл и, и а, други части от месок от някои региони на Бразилия. Така че има контроли, които се извършват над производителите, над, над властите, включително и много а, строги контроли се извършват тук в Европа. Спомнете си за проблемите и скандалите от 2007-2008 година, пак с Бразилия, с говеждото. А, нека не, не става дума само и за говещото. Имаше проблеми и с свинското месо и включително спряхме внос на а, огромен брой пратки, тъй като бразилските власти не бяха в състояние да отговорят на нашите изисквания. Така че всички целият внос от Бразилия се контролира както физически, така и от гледна точка на документите. Нашите системи на контрол са много ефективни, е, много строги. Да, разбира се, и ние си имаме проблеми. А като последици от скандала, който избухна, ние поискахме от държавите членки да е, задълбочат е, и извършват по-строги контроли, включително и физически проверки по границите и се надявам държавите членки да откликнат на нашето искане. В петък ще обсъдиме този проблем с съответните власти на държавите членки. И ако а, установиме, че проблема продължава, комисията ще вземе необходимите мерки в случай, че нашите изисквания не биват а, изпълнявани. Нека не забравяме, че и че много от а, трети страни а, ни отправят а, оплаквания за това, че нашите норми за сигурност и безопасност на храните са прекалено високи. Но на вътрешния си пазар и на международния пазар Европейският съюз се придържа към своите правила и норми. Много, много от трети страни продължават да казват, че в крайна сметка тези мерки са дискриминационни, но в, в дългосрочен план това е единствения начин да осигуриме безопасността и сигурността на продуктите и на нашите потребители. Така че ние спазваме правилата и ще продължим да го правиме. И ако в последващите си контакти с бразилските власти видиме, че проблемите не се, е, проблемите не се решават, ще поискаме от е, държавите членки да въведат много по-строги мерки. И ако се установи, че проблема е още по-голям е, и ще се върнем към мерките, които приложихме по време на скандала през 2007 година, след скандала 2007 година. Така, аз доколкото знам, имаме Европейска служба за външна дейност. Може би трябва да видим дали в тази служба има хора, които следат проблемите, свързани с качеството, земеделието и търговски обмен. Тъй като в крайна сметка това е част от така наречената економическа дипломация, за която вие споменахте. Или поне би трябвало да бъде. Господин Фланаган за една минута. Uh, Един въпрос към Джон Кларк относно казаното от госпожа Сенра. Вие казахте практически допълняеми. Какво точно имате предвид пред относително допълняеми? И не ми отговорихте. на въпроса, който аз ви зададах. Откъде сте получили тази информация и какви са точните е, цифри и обема? А, моята въпрос към Диги Санте. Нито една държава членка не е предоставила на комисията информация относно проблеми с бразилското месо или може би не са имали достатъчни доказателства или що? Защото вие казахте, че сега сте, поис... сте поискали от държавите членки по-строг контрол. Господин Кларк, също така ви зададах въпроса за екологичните продукти в рамките на споразумението с Чили като отделна част. Ще помоля на комисията много-много накратко да отговори на допълнителните въпроси, които и бяха зададени. Благодаря ви. Колкото до допълнямостта. допълняемостта Нека да ви дам примери. В Съединените щати изнасяме а, бира, вино, спиртни напот... напитки и преработени продукти. И знаете ли, как... знаете ли какво внасяме от, от САЩ? Бадеми. Бадеми. Бъдени се произвеждат и в Европа, но недостатъчно. И, и също, също така а, а, брашно от, от соя за фураж. Така че. а и когато, когато казвам, че, да, че дадени продукти се внасят или изнасят, то е, има причина за това. Причините са както економически, така и въпрос на, на качество. Сега, колко, колкото за споразумението с Чили, това ще е споразумение за биопродукти. Неодавна а, подписахме споразумение за взаимно признаване на системата за производство на биопродукти. И в, в, в бъдеще а, ще а, е споразумението за свободен момент с Чили. Затова това споразумение го е, подписахме отделно, за да не трябва да чакаме две или три години за е, обновяването на другото споразумение, за да го включим. Сега. Е, цифрите, за които ме питахте. Става дума за 65 000 тона говеждо от Бразилия през 2016 година. Голяма, една част от а, вноса на говеждо. А, внасяме и за 100 а, и 50 трилиона месо от пилешко месо, от и въобще месо от птици. Нидерландия, Обединеното кралство, Испания също, Белгия до голяма степен. Не мога да ви кажа разбивката по страни за птичето месо колкото до нотификацията от, стран, от страна на държавите членки. Всички, целият внос на месо се е, проверява. Докум... От гледна точка на документите има физически проверки е, и сега сме поискали просто държавите членки да задълбочат е, и участат физическите проверки. Но по принцип контрола е постоянен. От 2016 година имаме 47 а, сигнала а, по силата на системата за а, спешно реагиране. Но разбира се, трябва да а, разграничим от една страна нали, а, е, привличане на внимание, от друга страна скандал. В, в, в случай, как, както казах, е, в момента чакаме информацията от бразилските власти и включително от проверките на държавите членки, за да имаме една по-цялостна и пълна картина за е, положението на нещата с говеждото. Да, много е важно. Как, как ще успеем да създадем една нова ОСП предвид всички тези проблеми, с които се сблъскваме. Но при, при всички случаи необ, необходима ни е прозрачна и задълбочена информация, за да можем да вземаме информирани решения и наистина да защитиме интересите на нашите селски стопани. Благодаря ви за това, че реагирахте много бързо на нашето искане за информация. Вероятно ще се върнем към темата. Затвърдение леца и вида. И сега точка 14. Одобряване на препоръките на координаторите. Заседавахме тази сутрин. Получихте препоръките по имейл, бяха ви предоставени и на хартиен носител. Не виждам някой да иска да вземе думата, така че явно препоръките се приемат. То по точка разни нищо. следващото ни заседание ще се застои на 11 април от 15 до 18.30 и на 12 април целия ден. Благодаря ви. Мисля, че това заседание беше изваредно интересно. Благодаря на преводачите и приятна вечер.